докладчик. Господин Месечмит. Благодаря, господин председател. Радвам се, че имаме възможност за такъв дебат. Добре е, че тази тема е в дневния ред. Политиката на конкуренцията е изключително важна в рамките на вътрешния пазар. Тя представлява нещо като правилника за движение по пътищата. И всички знаем, че всеки трябва да зачита червената светлина на светофара. Ако това не стане, става пълен хаос. И ето защо трябва да кажа, че е удоволствие, че мога да работя заедно с датския комисар, когато става дума за политиката на конкуренцията. Госпожа Вестагър. За мен беше освен това удоволствие да работя с докладчиците от името на различните парламентарни групи и много се радвам, че стигнахме до компромис, който успяхме да е, изковем в комисията и се радвам, че утре ще има възможност да гласуваме този компромис в пленарна зала. Има някои нови елементи, които в миналото не са присъствали в докладите по собствена инициатива на парламента. Това искам да го кажа в началото. На първо място, сега Европейския парламент разглежда предизвикателствата във връзка с социалния дъмпинг. Взимаме ги на сериозно. Те се споменават в различните комисии, които съществуват в парламента, но сега имаме едно по-сериозно отношение. Независимо от това за каква политика говорим, социалният дъмпинг вече се разглежда като е, елемент, който трябва да се обсъжда. Виждаме това, например, в авиацията. В много държави от Европейския съюз има проблем с социалния дъмпинг, има натиск върху работещите, много често се стига до неприемливи нива на социален дъмпинг. И ето защо е, ми се иска да стигнем до е, формулировка, която да се приеме от всички групи и се надявам, че това ще стане утре. Друг елемент, е, който в миналото не получаваше внимание, е въпроса, свързан с така наречените ликс. Или с други думи, как някои държави членки използват своята данъчна политика, за да привличат компании и съответно данъчни приходи. Искам да подчертая, че в този момент е изключително важно да се действа в тази връзка. Това е тема, която е свързана с политиката на конкуренцията и трябва да се разглежда като тема, която има връзка с политиката на конференцията. Ето защо трябва да се обсъди въпроса за това дали трябва да има обща данъчна политика. Аз мисля, че трябва да се спазват правилата във всяка една държава членка мисля, че когато се използва данъчна политика за да се дискриминират конкурентите, това не е добро. Трети елемент, който искам да спомена е въпроса за използването на структурните фондове. Когато предприятията използват структурна помощ, трябва тя да отива за да се помага на самите предприятия, а не за да се създават работни места. Не за да се запълват просто така работни места. Много от гражданите очакват от нас проактивно отношение. И тук трябва да има по-категорични мерки. Трябва да спомена, например, третата директива за е, енергийните източници и ресурси. Имаме економически потенциал, който трябва да се осъществи, да се реализира по-добре. И трябва да благодаря на комисията Имко, тъй като тя има доклад е, в това отношение и в областта на цифровизацията. И тъй като говорим за цифровизация, естествено е, играчите е, в сферата на цифровизацията имат много важна роля. Искам да благодаря на всички, най-вече на господин Тремоза за конструктивното отношение. Много се радвам, че успяхме да стигнем до компромис. Искам да подчертая още нещо. Има нещо, което ни притеснява. Вече Текат преговори, но те текат в продължение на 4 години. И аз мисля, че ако иска комисията да получи доверие, тя трябва да разгледа предложението за законодателство по един накоратен, бърз начин и само по този начин ще се ползва с необходимото доверие. А като цяло аз искам да благодаря за работата по този доклад. Благодаря, казва председателя. И сега искам да дам думата на представителя на комисията. Заповядайте, госпожо комисар Маргрете Вестагер. You, благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря, разбира се, най-напред на докладчика, на докладчиците всянка, на госпожа Калас, за нейното становище. Става дума за една, една много сериозна работа, която е свършена. Това е една солидна платформа, в която ще може да продължим да работим по-нататък. Защото тук се идентифицират някои от най-важните проблеми, които дискутираме от години. Значи, това са основите на нашата политика в областта на конкуренцията. Защото как се вписва конкуренцията в рамките на демокрацията? Да се предотврати концентрацията на капитали, за да може онези, които са талантливи, които имат инициатива, да могат свободно да проявяват тези свои таланти в един открит пазар. В, в, в, а, дори по време на криза правилата на конкуренцията не трябва да се да отслабват. Напротив, всеки трябва да има възможност да участва равноправно. А политиката в областта на конкуренцията е много важен инструмент за постигане на редица цели. Единият пазар и пазар, единият пазар на капитали също така. Очаквам а, с днешния дебат и е, нещо, което казах и по време на изслушването, е, моето изслушване, ще се вслушвам в мнението на Европейския парламент и ще работя с него. Сега да спомена три много важни приоритета. Първо, енергийният съюз. Целите са сравнително прости, независима, е, достъпна е, и устойчива е, енергия, доставки на енергия. Значи трябва да имаме такава платформа, на която да изградим подобен енергиен съюз. Целта на политиката в областта на конкуренцията е също така внимателно да следи да не би компаниите в областта на енергетиката не изкривяват конкуренцията. Цифровият пазар. Очевидно е, че имаме нужда от един цифров пазар. Всички имаме сега отделни национални пазари и за това плащат потребителите и дребния бизнес. Значи необходимо е равнопоставеност в конкуренцията и в цифровия пазар. И от това полза ще имат гражданите. От това полза ще имат и малките предприятия. Това второ. И трето, както вече беше споменато, прозрачност и справедливост в данъчното образование, в данъчното облагане. Това е ясно. Необходима ни е прозрачност, за да не се използва данъчната политика за нелоялна конкуренция. Очаквам днешния дебат и се надявам, че той ще бъде част от работните отношения между Комисията и Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, госпожа комисар. А сега давам думата на докладчика от комисията ИМКО, госпожа Калас. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Много се радвам, че говорихте за ценностите, на които се основава политиката на конкуренция. Свобода, равнопоставеност за всички, тъй като тези ценности често се забравят. Искам да благодаря на докладчика за отличния доклад. Аз съм докладчик по становище в комисията ИМКО и се радвам, че важните аспекти от моя доклад са включени в основния доклад справедлива конкуренция по отношение на обществените поръчки, достъпа за малките и средните предприятия, приключването на работа по цифровия единен пазар и гарантирането на мрежовата неутралност. Всичко това е много важно, за да се гарантира е, добрата конкуренция. Като либерал обаче се разочаровах от факта, че този доклад говори за по-голяма регулация, например е, за економиката на интернет. Това е един от е, малките сектори, които се радваха на растеж по време на кризата. Забравяме, че сме представители на милиони потребители, но и на милиони предприемачи които искат да имат необходимото доверие в европейската политика на конкуренция, защото иначе няма как да започнат нов бизнес. Ето защо нашата политика на конкуренция трябва да създаде точната среда, за да може иновационните компании да се разрастват. Имаме нужда от силен орган в областта на конкуренцията в Европейския съюз, който да работи активно, когато става дума за новите предизвикателства, за е, бързо развиващите се пазари на цифровата економика. Естествено, нямаме нужда от е, ново законодателство, допълнителна регулация, която ще бъде в ущърп на най-инновационните предприятия. Много се надявам, че нашия либерален е, комисар по конкуренцията споделя тези виждания и се надявам, че и колегите ще го направят. Благодаря. Благодаря, госпожо Калас. Първият оратор от политическите групи е господин Вернер Ланген, НП, за две минути. Госпожо председател, госпожо комисар, господин докладчик, ние разглеждаме в този доклад годината 2013. Това е времето на Алмуния, а вие, госпожо Вестхагер, за първи път сте конфронтирана с този дебат. Мисля, че е важно да се отбележи, че Европейския съюз, който е задължен да следва економическа политика съгласно всички договори, трябва да се изправи пред принципа за открита пазарна економика с свободна конкуренция. И това трябва винаги да се въвежда във всеки дебат. Комисията има право при контрола върху сливанията, забраната на картелите, неразрешените ценови оговорки и четирите свободи на вътрешния пазар за стоки, е, услуги, е, хора и капитал, всичко това трябва да се спазва. Това, което липсва е, и това пролича и в изслушването е демократичната легитимация на много насоки, на много регламенти, на много други правни актове. До сега това не е включено в процедурата по съвместно вземане на решения и всъщност това е проблем, като се имат предвид огромните правомощия на Европейската комисия да налага глоби до 1 милиард евро, например на Майкрософт. Microsoft наистина трябва всичко да протича по демократичен начин, когато става дума за такива процедури и огромни суми. И това са изисквания, които трябва да се спазват. Мисля, че Европейската комисия по времето на господин Алмуния беше твърде колеблива. Бяха дефинирани някои пазарни принципи в телекомуникационния сектор, обаче при Google има забавене. Също така беше посочена нелоялната данъчна конкуренция, доста сложна тема. След това въпрос доколко националните органи са отговорни, когато става дума за изискване обратно на държавни помощи. Например, има един случай, в който са поварени данни на засегнати държави членки, а не се прави независимо проучване. Много ви моля, имайте предвид в по-голяма степен тези принципи в бъдеще. Благодаря. Следващият оратор за групата на социалистите за две минути, господин Тибор Сани. Благодаря за предоставената ми възможност да говоря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Месършмит, искам да благодаря също и на докладчиците в Сянка, защото ние работихме много добре заедно. Имахме различни изходни позиции, обаче въпреки това имам чувството, че успяхме да постигнем много добри компромиси. От името на моята политическа група искам да посоча, че се радвам за всичко това. Радвам се, че този доклад отразява много добре общите интереси и е, също така е, колко важни са услугите за гражданите и за обществения интерес. Искам да благодаря на комисията ИМКО за това, че цифровият вътрешен пазар тук е специално подчертан. Аз мисля, че растежът чрез иновации в Европа трябва да бъде тласнат напред. Благодаря също и за това, че този доклад разглежда и социални аспекти, поради което аз смятам, че е твърде жалко, че Народната партия всъщност се тази, която желаеше да бъдат заличени тези социални аспекти от доклада. За нас това не е приемливо. Социалните аспекти трябва да останат в доклада. Проблематична е точка 85 е, от доклада, която може да бъде обект на погрешно тълкуване. Тук става дума за либерализиране на железопътния транспорт и нещата изглеждат като задължение нашата политическа група на социалистите не може да подкрепи това, не може да подкрепи този либерален принцип. Още веднъж искам да подчертая, че нашата политическа група смята, че е, се споменава конкретна фирма в точка 45. Следващият оратор от е, групата на ЕКАРЕ, господин Марек Йозеф Гробарчик. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя господин Месер Шмид за неговия доклад. Конкуренцията има ключово значение е, за е, економическото развитие на Европа. Тя влияе върху цената. Цената на енергията, а енергията е, спомага за растежа. Тясно свързана с растежа. Защото когато говорим за цената за цената на енергията, трябва да кажем, че в Европа цената на енергията е много по-висока, отколкото, отколкото в САЩ. Но има страни в Европа, където, примерно, Полша, цената на газа е пет пъти по-висока, по отколкото цената на газа в САЩ. Това само може да помогне за задълбочаване на економическата криза и когато говорим е, за политиката за предотвратяване на климат, измененията в климата, тя не трябва да вреди на конкурентоспособността. Благодаря. Следващият оратор от групата АЛДЕ, господин Тремоза и Басалс, за две минути. Много благодаря, госпожо председател. Конкуренцията е една от областите, в които комисията наистина има възможност да се пребори с олигополите и с техните вредни практики. Приветствам доклада на господин Месер Шмидт. Той се осланяше на много добри идеи, когато изготвяше своя доклад и преговаряше с всички докладчици от останалите политически групи. В комисията ЕКОН за този доклад гласуваха 51 човека и само двама човека бяха против. Така че се надявам, че подобен резултат ще се постигне и утре на гласуването. Както направихме миналата година, парламента ще изпрати категорично послание към комисията. Уважаема госпожо комисар Вестагер, ако искаме да избегнем допълнителната регулация, инструмента за справяне с тръстовете трябва да работи по-добре и по-бързо. По отношение на Google, е, разбирам е, онова, което казвате, че трябва да се разгледат позициите на всички ищци и така нататък, но времето не е безкрайно и се надявам, че комисията ще обяви своето решение съвсем е, скоро. В случая с Google много хора забравят, че сред десетките ищци има няколко компании от САЩ. Някой от тях, например, нямат проблем да нападнат Google публично. Други обаче се притесняват, защото смятат, че Google ще си отмъсти и ще има изключване. Срещнахме се с представители на бизнеса и те ни казаха как просто изчезват от търсачките в продължение на няколко дни и това води до сериозен економически ущърб за тях. Искам да подчертая още веднъж, че тук не става дума за война между Европа и една американска компания. Аз не искам да проявявам идеологизъм тук, аз съм просто против монополите. Google притежава 90% от пазарния дял в някои европейски страни и на практика представлява нещо като охранител на интернет за европейските потребители. Преференциалното третиране на услугите на Google онлайн не представлява е, лоялна търговска практика, тъй като Google не винаги предоставя най-добрия избор за потребителите. В заключение трябва да кажа, че Google според мен ще действа само когато го заплашат с голяма глоба или с сериозна регулация. Така че, госпожо Вест Агер, ако искате да се ползвате с доверие, трябва да решите казуса с Google и да действате активно. Благодаря. За вас има синя карта. Ще я приемете ли? За 30 секунди. Ако обичате в микрофон. Сега микрофона работи. Благодаря, госпожо председател. Искам да задам един въпрос на колегата. Съгласен ли сте в този доклад да се включат нападения с частен характер срещу Google? You you... Оратора повтаря. Съгласен ли сте в този доклад да се включи текст за нападение с частен характер срещу Google? Съгласен ли сте? Господин Тремоза, това не е въпрос свързан с данъчното облагане. Ние просто искаме да има равноправие поставеност на европейския пазар. В Америка има други компании като Yahoo, които могат да се конкурират с Google. В Европа обаче това не е така и много европейски компании страдат, тъй като Google използва порочни практики. Ако ние не направим нищо по този въпрос, Google ще бъде единствената компания, която ще съществува на пазара. Така че тук не става дума за данъчно облагане, ако правилно съм ви разбрал. Става дума за равнопоставеност. В Европа такава равнопоставеност няма. И още нещо. Срещу Microsoft бяха въведени глоби през 2004, 2007, 2009 година. Тези глоби бяха въведени от страна на комисията. Защо през последните 4 години нямаше нещо такова срещу Google? Благодаря. Следващия оратор за една минута и 30 секунди госпожа Лопес Бермехо от името на Обединената левица. Благодаря, госпожо председател. Позитивните аспекти в този доклад е, са обект на висока оценка от наша страна. Знаем, че има много важни коментари в тази връзка, а именно когато става дума за даване на нови насоки на политиката в областта на конкуренцията. Разбира се, осъждаме социалния дъмпинг, например в транспортния сектор – но има някои опасения във връзка с аспекти, които не се споменават в доклада. Например, че е важно да се постигне целта за висока степен на заетост, както е посочено в договора. Докладът трябва да отиде по-далече. Той, например, трябва да посочва, че политиката в областта на конкуренцията не трябва да води до намаляване на публичните услуги или пък да не бъдат поставени в неравностойно положение бедните райони или пък да не бъдат разрушавани хиляди работни места. И е, мога да посоча, че силата на предприятията става все по-голяма. Например, в Испания ние бихме искали европейците да видят че трябва да се даде превес на заедостта в публичния сектор. Също така тези арбитражни съдилища по отношение на инвестициите. Как ги оценявате тях? Е, тази политика на конкуренция трябва да защитава малките и средни предприятия и работещите от експлоатацията на големите компании. Господин Мишел Ремон от групата на Зелените за 2 минути и 30 секунди. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря първо на докладчика господин е, Шмидт, че е работил толкова много. Също така благодаря и на докладчиците в Сянка. Наистина, е, преговорите бяха много добри, резултатът също. Искам да се спра на три точки, които са изключително важни за бъдещето по-скоро важни за бъдещето, отколкото за миналото, като имам предвид доклада от 2013 година. Първо, ние трябва да имаме предвид, че следва да се спре агресивната данъчна конкуренция. Наистина странно е, че дискутираме това в деня, в който в 21 часа ще започне заседанието по Луксликс. Аз си задавам въпроса дали всъщност трябва точно такава комисия да заседава. В 21 часа започва среща която ние трябва да имаме предвид, като имаме предвид агресивната данъчна конкуренция. По отношение на мрежовата неутралност, в доклада се посочва, че е много важно да няма дискриминация в мрежата и дискриминация при обработка на данните. Това се е насочено най-вече към начинаещите бизнесмени и е, когато се има предвид това, което прави Google. За малките е, европейски предприятия наистина е много важно да се знае, че са изложени на много голямо натоварване. И ако сега господин Йоркингър е, е, бива наричан талибан по отношение на мрежовата неутралност, мисля, че е, едва ли е, ще се стигне е, до повече неутралност в мрежата е, в средите на комисията през следващите години. Много ви моля, наблегнете точно на този въпрос. Третата тема е енергетиката. Ние сме за насърчаването на обновяемите енергии и за устойчивото развитие. Как ще се обвърже това с разрешение за атомни централи, които е, като че ли не се вписват в е, кръга на възобновяемите енергии в Европа. Господин Алмуния в последната си реч тук в парламента беше казал доста неща в тази връзка. Тук трябва да се действа по-решително. Надявам се, че е, вие ще се застъпите за това и в политическо отношение. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор, господин Стива Улф от е, групата на СД. Благодаря, госпожо председател. Европа умира. Хората се е, из, измъчват. В този прекрасен континент да има семейства, които не могат да се, да се хранят. Е, конкуренцията е основна предпоставка за развитието на малките и средни предприятия, за да могат хората да намират работа, да имат в джоба си достатъчно пари, да си плащат за газа, електричеството и да хранят семействата си. И затова винаги е отрадно, когато виждаме а, доклад на човек като господин Месершмит, който очевидно милее а, за, загрижене а, за тези а, хора. Но в този парламент подобни доклади винаги ще остават нечути. И няма да се чуе това, което хората всъщност искат. Защото в крайна сметка в този парламент и хората, които работят тук, фактически се управляват от корпорациите. Те имат преференциален достъп до комисарите и до депутатите. Виждам ги в тази сграда и в Брюксел, където те имат достъп до депутатите и където могат да пропагандират своите идеи. Те предлагат идеи а, регула... за регулиране а, съгласно своите интереси. Става дума за корпоратизъм, а не капитализъм. Това насърчава а, лакомията, нас е, помага на онези, които вече печелят милиони и имат, получават огромни заплати, за сметка на онези, които едва изхранват семействата си. Това е опасно място, където конкуренцията страда. И по този начин няма да постигнем нашата цел да помогнем на бедните в Европа. Благодаря, господин Вулф. Има синя карта от господин Яковчич. Приемате ли синята карта? 30 секунди имате, господине. Съгласен съм с вас, че когато хората едва свързват двата края, трябва да им се помогне. Но искам да ви попитам нещо друго. Като свободен гражданин, като депутат, чувствате ли се под нечие влияние? Или взимате решенията си по съвест? Има много лобита, разбира се, но аз винаги лично решавам сам как да действам. Въпросът ми е и вие или правите ли го и вие? Благодарен съм а, за това, че има независими хора. И аз съм независим, но виждам, че тук големите партии като НЕП и социалистите гласуват заедно. Решенията се взимат от партийните елити, а тези партийни елити се управляват от корпорациите и от политиците в съответните страни. Има свобода на отделната личност, но не и в рамките на партията. За минута и 30 секунди госпожа Капел, независим депутат. Благодаря, госпожо председател. Наистина, конкуренцията е централна движеща сила за заедостта и економиката в Европа и поставя много големи предизвикателства пред нас. Това обаче е, не означава, че Европа се справят с тези предизвикателства. Позволете ми да дам някои примери. Европа има два пъти по-голяма безработица от САЩ днес. През последните пет години в Европа са загубени 6 милиона работни места, а в САЩ само 1 милион работни места. Цените на енергията в Европа, това беше казано днес, са два пъти по-високи за тока, а за гъста три пъти по-високи, отколкото в САЩ, Индия или Русия. Данъчното бреме в САЩ е, е с 50% по-ниско. И със сигурност не се очудвате, когато ви кажа, че в изследователската област Европа също изостава. Европа изостава и в преките инвестиции. Имаме огромен спад през последните 15 години, също така в достъпа до финансиране и ефективността на публичната администрация. Затова докладчикът в своя доклад е разработил някои добри акценти, а именно стратегически приоритети за този мандат. Е, честни правила на конкуренция, респект пред принципа за субсидиарност, спазване на съдебните решения, борба срещу картелите и монополите, ясни правила срещу злоупотреба употребата на пазара, регулиране на държавните помощи и кохерентна данъчна политика. Заинтересованите страни трябва да бъдат включени. По този начин ние ще можем да формулираме добра економическа политика и ще създадем предимства за потребителите. Следващият оратор, госпожа Естер Деланге, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа комисаря за това, че е тук сред нас тази вечер. Естествено, политиката на конкуренция в Европейския съюз не може да представлява цел сама по себе си. Ние трябва да работим за създаването на справедлива економика, трябва да работим за защита за потребителите, за гражданите и мисля, че е добре, че комисията се взема с този въпрос в тези тежки времена, в които живеем. Знаете, че има държавни субсидии понякога, които създават бариери, пречки в държавите членки. И аз съм съгласна с господин Лов до известна степен. Иска ми се комисията да наблюдава какво се случва и ако в една държава членка малките и средните предприятия страдат, и ако нямат достъп до пазара, трябва да се действа. Ето защо трябва винаги да сме наясно какво се случва. Това въжи не на последно място за цифровия единен пазар. В момента държавите членки обаче смятат, че е по-важно да се защитават по-големите компании, отколкото да се защитават дребните компании, потребителите или пък мрежовата неутралност. Още нещо искам да кажа във връзка с така наречената нова економика. Ако взема едно такси Uber в една държава, в един град, то няма проблем. В други градове и държави обаче такситата Uber са незаконни. Повечето от нашите граждани не знаят какъв е правилният подход в това отношението, защо има сива зона, която комисията трябва да разнищи по някакъв начин, да, да реши проблемите. Е, и да види каква политика трябва да следваме. Няма нищо лошо от това да има добра конкуренция, но силата на пазара трябва да е в полза на гражданите и ми се иска комисията да действа. Благодаря сега Анелизе Доц за една минута и 30 секунди. Благодаря, благодаря на госпожа комисара, че присъства на този дебат. Често се казва, че политиката в областта на конкуренцията трябва да създаде еднакви условия за всички, независимо кои са и откъде са. Не може да има равнопоставеност, ако някои успяват да избегнат плащането на данъци. Оказа се, че някои многонационални компании успяват почти до нула да сведат данъците, които плащат. По този начин а, те спечелят конкурентно предимство. Но конкуренцията е като спринт а, а, на 100 метра. Не може да се състезаваш с кола от Формула 1. доволна съм, че в доклада се признава, че либерализацията не винаги е лекарството, от което се нуждаем. Необходима е инфраструктура за растеж образование, здравеопазване, социални жилища. Неща, които пазарът не може да ни даде. И накрая правителствата трябва да могат да действат срещу най-голямата заплаха за нашето време измененията в климата. Необходимо е да поощряваме зелени енергийни проекти. Не може да имаме равнопоставеност. Иначе има синя карта от господин Аткинсън. Приемате ли я? Да. Имате 30 секунди, господин Аткинсън. Включете си микрофона, ако обичате. А, вие всъщност подкрепите господин Юнкер, който иска последователна програма за борба с избягването на данъците. Разговаря се за трансатлантическото търговско партньорство. Подкрепете ли Извинявайте, е, настинала съм и едва говоря. А, а, а, а, а, съгласен ли се с това, че вестник Гардиан има е, е, че пазителят на договорите има тръст, извинявайте, има тръст офшорен. Се каже, тук може би има някакво объркване. Това е парла... доклад на парламента. А, това е доклад не на комисията, доклад на парламента. Не знам а, какво се каже, мислите ви, но аз съм посещавала малки и средни предприятия в моя избирателен район. Правя го редовно. Е, е, е, и трябва да кажа, че те са много загрижени от практиката на многонационалните компании и на онези, практиката на онези, които изнасят печалбите си в, офшорни, в офшорки. Благодаря. Благодаря. А сега... Господин Мортен Хелвек Петерсен за две минути. Благодаря, госпожо председател. Ще премина на датски. Искам в началото да благодаря на докладчика за този вълнуващ доклад. Политиката на конкуренция е една от най-съществените в Европейския съюз. Тя е централна в сътрудничеството на Европейския съюз, централна е за дневния ред на новата комисия. Освен това, Маргарете Вастагер има голяма отговорност на плещите си. Тази политика на конкуренция е една от областите, в които сътрудничеството в европейски план има видимо измерение за всички нас, за гражданите. Ето защо искам да попитам, защо в доклада се казва, че комисията трябва да има повече правомощия спрямо от държавите членки. Добре е, че комисията трябва да разполага с необходимите ресурси, за да изпазва своите задължения, но от друга страна е, искам да се чуе моя въпрос. Освен това, е, Казва се, че и парламента трябва да има още повече правомощия. В параграф 4 казвате, че демократичният дефицит е, не трябва да се толерира. Искам да попитам обаче трябва ли комисията да има повече правомощия от държавите членки? Трябва ли парламента да има повече правомощия спрямо от държавите членки? По отношение на парламента съм съгласен. По отношение на предишните доклади и отношението на докладчика в миналото, трябва да кажа, че има сериозна промяна тук и мисля, че доклада сега е успешен и искам да пожелая успех и дано доклада да мине в пленарна зала. Благодаря господин Петерсен Марковали за една минута 30 секунди. Благодаря, госпожа председател. И слушах някои изказвания на колегите и мисля, че парламентът много често приема добри закони, но има следния проблем. Този, който наистина има власт е, да наложи ред, съветът и комисията трябва да приемат добри правни актове, но трябва да бъде изслушан и парламента. Е, например, е, председателят на комисията Юнкер е този, който е извършвал данъчен дъмпинг, за да се обогати неговата страна. Той е, познава всички възможности, всички трикове, които съществуват в тази сфера, но имаме комисия, която след 6 месеца дава съвети и препоръки. И това от човек, който познава всички дадъчни трикове. Комисията и съвета са подчинени на много лобита и е, много често те не служат на интересите на гражданите, на интересите на едрия капитал. За съжаление, за сметка на гражданите. Виждаме какви са последиците безработица, е една от тях. И е, всъщност е, се разрушава средното съсловие, имаме лоялна конкуренция и не се спазват данъчните закони. Трябва да се направи нещо, защото иначе се връщаме към протекционизъм. Благодаря. Следващият оратор, господин Марко Фербер, за две минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Конкуренцията, според мен, е един от основните елементи на нашата форма на економика, поради което е правилно е, още от римските договори да имаме орган за защита на конкуренцията на европейско равнище, който трябва да се грижи конкуренцията в Европейския съюз да бъде лоялна. И е, наистина, госпожо Вестагер, вие изпълнявате една много почетна задача. Пожелавам ви наистина много успех е, в разработването на правила на играта, а също така и да се погрижите тези правила да бъдат спазвани от всички пазарни участници. Аз мисля, че това е което трябва да очакваме от политиката в областта на конкуренцията. Изправени сме пред големи предизвикателства, например в данъчното право. Е, създадохме специална комисия и разбира се се радваме, че комисията е започнала разследване срещу редица държави членки. Изправени сме пред предизвикателството на прелом е, в цифровата ера, която поставя съвсем нови изисквания към правилата на играта, защото не е, винаги лесно може да се установи къде се създава стойност и какви правила на играта трябва да се спазват там. Отговорността тук е голяма. Не е само Google ще посоча като пример. Като цяло е, цифровата економика поставя големи предизвикателства. Ние трябва да а, не е, отслабваме нашата европейска позиция с е, лоша правна уредба на конкуренцията. Например, много често фирми е, се ангажират е, много силно и не трябва да се отслабват тези фирми е, в международната конкуренция чрез е, лоши правила. Аз мисля, че това са въпроси, с които трябва да се занимаем през този майнтап. И е, в нашия доклад е, се засяга точно тези проблеми. Затова се радвам, че комисията ще е, се заеме с решаването на много проблеми, по които утре ще гласуваме. Госпожа Алесия Мария Моска за минута и половина. Комисария. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, Политиката в областта на конкуренцията и конкурентоспособността са основни ценности на Европейския съюз, ако искаме Европейския съюз да работи и да успява, преуспява. Затова трябва да премахнем всички пречки по пътя на обмена, свободния обмен на стоки, капитали, хора и да дадем възможност на европейските потребители да се възползват от това. Но съществуват все още неразбираеми технически пречки, които предотвратяват гладкото функциониране на вътрешния пазар, така че той не може да бъде достатъчно иновативен и да стимулира растежа. Много важна е ролята на парламента през последните няколко години. И затова конкуренцията в бъдеще трябва да се приемат всички мерки във връзка с конкуренцията трябва да се взимат съвместно. Трябва да участваме по-активно в процесът на съвместно взимане на решения. Защото в тази област не можем да търпим демократичен дефицит. Трябва да го преодолеем заедно, чрез ново междуинституционно споразумение по отношение на политиката в областта на конкуренцията. Не може да има конкуренция без прозрачност. Трябва да знаем точно докъде са стигнали определените страни членки, как са и с поразуменията в фискалната област и така нататък. Благодаря. А сега господин Столоян за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Европейската комисия, че направи проучване на възможните случаи за нарушаване на правилата на конкуренцията. Що се отнася до държавните помощи бяха наложени някои правила на големите концерни в някои държави членки. Знам, че Европейската комисия работи по тази тема и с много голям интерес очакваме резултатите. Аз е, искам да говоря сега за разликата в цените на един и същи тип медикаменти и те съществуват е, в е, между различните държави членки на Европейския съюз. По този начин се прикриват е, незаконните практики както на производителите, така и на дистрибуторите на медикаменти. Тези ценови разлики, които са много големи, показват също временно е, фрагментирания пазар на лекарствата. Аз мисля, че е необходимо Европейската комисия да направи проучване и то много подробно проучване на цялата проблематика, свързана с пазара на лекарства в Европа, за да може да установи евентуално доминиращо, господстващо положение на пазара и да може да а, извършва превенция на този тип нарушения. Благодаря. Следващият оратор, господин Кофот, за минута и половина. Много благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, свободната, честната конкуренция е най-важното условие, за да се получават най-добрите продукти на най-добра цена. Тук трябва да спомена специално мобилните пазари и телекомуникациите. В една статия на Financial Times се говори за една цяла вълна от е, законодателство, свързано с телекомуникациите. В тази област комисията се опитва да въведе е, регулация. В Дания има някои е, предприятия, които в момента са обект на проучване на комисията. Ето защо искам да попитам следното. Какъв пазарен дял трябва да има определено предприятие, за да се намеси комисията. Не води ли един съюз между две компании до е, лоши цени, е, непривлекателни цени за потребителите. Трябва да кажа, че съм изключително изненадан, освен това, от тона на доклада на господин Месершмит. Той е много европейски. Казахте, че искате да имате подкрепа в парламента. В миналото сте казвал, господин Мост Месершмит, че искате парламента да бъде закрит. Трябва да ви благодаря за този доклад, така или иначе. Благодаря. Следващия оратор, господин Кирцо, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Всички знаем, че няма перфектен пазар, поради което трябва да бъдат взети мерки за ограничаване на неправилното функциониране на пазара. В доклада на господин Месершмит е, виждам правилната посока, също и в изказването на госпожа комисаря. Като гръцки депутат мога да посоча, че вътрешния пазар играе много важна роля по отношение на економическите резултати. Трябва да се погрижим за това да няма смущения във вътрешния пазар. Правителствата и обществата в Европейския съюз трябва да се интересуват от тази тема. И е, една от причините за неуспехите на Гърция е именно е, недобрият вътрешен пазар е, по отношение на резултатите от реформите в Гърция. В Гърция бяха направени много жертви, е, бяха намалени заплатите, обаче инфлацията е 2,5% между 2000 е, и 2005 година, въпреки че Разходите за труд спаднаха с 12%, а БВП спадна с 20%. За това е много важно как функционира една национална економика. Ние трябва да се погрижим пазара да функционира добре. А когато се вземат правилните политически инициативи, ще можем да постигнем конкретни резултати. Например, руският газ, който постъпва в Гърция е най-скъпия в Европейския съюз. Защо? Защото е, ниските енергийни разходи не се виждат в е, е, ценовите таблици на нашите енергийни предприятия. Благодаря. За минута и половина господин Фронцулица. Uh, Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, много съм удовлетворен от изходът на преговорите по този доклад. Защото става дума за защитаване на публичните услуги, така че те да не бъдат жертва на нелоялна конкуренция. Много важно е да може да се предоставят услуги от общ интерес това е позицията на социалистическата, на групата на социалистите. Значи, необходима е по-голяма прозрачност на пазара, по-голяма стабилност и растеж. С помощта на този доклад ще постигнем някои от основните си цели. Справедлива конкуренция, ще предотвратим социалния дъмпинг на вътрешния пазар, ще се прилагат правилата на, конкуренцията, борба с тръстовете в цифровия пазар. Трябва да се сложи край на избягването на данъци и на специалният режим за банките. Необходимо е също така да се каже, че не съм съгласен с включването на частни атаки към Google. Но необходими са общи правила, и безспорно доклада трябва да бъде гласуван и прият в пленарна зала. Сега господин Дейвид Каса за две минути. Благодаря, госпожо председател. Искам в началото да благодаря на докладчика за положените усилия. Мисля, че доклада е уравновесен по своя характер. Много е важно да имаме ефикасна конкуренция в Европа, тъй като по този начин се създават работни места, генерира се растеж, е, стига се до повече иновации на вътрешния пазар. През 2013 година доклада на комисията по темата спомена, че трябва да се даде по-голяма възможност за развитие на малките и средните предприятия те са най-често в неизгодно положение в економиката. Освен това, те пострадаха много сериозно от кризата в Европа. Мисля, че ако се въведат условия за по-голяма конкуренция, МСП ще се възстановят от загубите. Законодателството в областта на обществените поръчки, прието от парламента, също може да помогне за създаването на равнопоставеност, на лоялна конкуренция. Но естествено малките и средните предприятия трябва да бъдат информирани за всички законодателни промени, които се прилагат. Смятам, освен това, че комисията би следвало да подготви ясни насоки за компаниите, за публичните органи във връзка с новото европейско законодателство в областта на обществените поръчки. Знаете за така наречения акт за, за малък бизнес, акта за малкия бизнес в Европа трябва да се споменат и е, съществуващите обществени поръчки, които понякога пречат на малките и средни предприятия да излезат на пазара. За две минути следващия оратор госпожа Данюта Язловецка. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, Безспорно е, че политиката в областта на конкуренцията е един от основните стълбове на вътрешния пазар. Без съответни разпоредби и правила, ние винаги бихме се конфронтирали с ограничения на конкуренцията и дори с търговски войни, от които ще страдат не само потребителите, но и цялата европейска економика, поради което декларацията на новата комисия я приемаме с радост. Малките и средни предприятия търсят възможности за укрепване на своите позиции. Проблематиката, свързана с данъчните обежища през последните години, излезе на преден план. Аферата LuxLeaks показа, че правителствата създават известни стимули в данъчната сфера, за да дават възможност за създаване на данъчни обежища. Погледнете списъка на фирмите, които спечелиха от това. Прави впечатление, че това бяха фирми с милиони оборот. Става дума за реални загуби по отношение на данъчните постъпления в много европейски страни. Прозрачността на данъчното законодателство е един от основните стълбове в европейското право. Европейската комисия трябва да разполага с необходимите инструменти за спиране на такава нелоялна конкуренция. Това, което ми липсва в този доклад са констатации по отношение на диференцирането на цените на пазара. Става дума за цените на доставките на руски газ. Не можем да кажем, че има честна конкуренция, което някои предприятия плащат е, една цена, а други 20% по-малко. Тази цена е, не е изградена на обективни критерии и Тя зависи само от политическата воля на Кремъл. Това, което очудва е споменаването на социалния дъмпинг, а не се споменава изобщо енергийния дъмпинг. Благодаря. Благодаря следващият оратор за минута и половина, господин Бернар Моно. Е, скъпи колеги, ако съдим за една политика по нейните резултати, трябва да кажем, че европейската политика в областта на конкуренцията се е провалила колективизиране на, а, а, на а, разходите. А, а, това са едни от основните линии на а, плана Юнкер в областта на транспорта и енергетиката. Е, и въпреки хилядите, милиардите, не може все още да финансираме достатъчно добре реалната економика. Не може да вземем мерки, както е случая с Google. Малките предприятия продължават да бъдат под натиска на големите предприятия, както примерно малките производители под натиска на супермаркетите. Трябва да подкрепяме своите стратегически, стратегически отрасли. Давам пример с френската железопътна компания, която беше глобена с 400 милиона милата година от Брюксел. Не може да стърпим някои да се обогатяват за сметка на благото на народите. А сега ще по един от група ще давам думата на спонтанните изказвания. Няма да давам думата на такива, които вече са говорили. Господин Парман, господин Парман Донч, за една минута. Hvala липа за беседа, spoštovana предстоюча, драги колеги. Благодаря за думата. Уважаеми колеги, всички знаем, че политиката на конкуренция е изключително важна, ако искаме да дадем тласък на нашите економики. Особено в днешния ден, когато сме изправени пред изключително много трудности, е, имаме и е, предвидени е, търговски споразумения с трети страни. Искам да спомена най-важното от тях, това с САЩ. Политиката на конкуренция би била единствения начин да се защитят нашите потребители и е, да се изгради честна среда за развитие на всички компании, включително за малките и средните предприятия, които винаги първи страдат, когато има драматични промени в економиката. Радвам се, че комисията играе активна роля и следи какво се случва в економиката. Надявам се, че ще ни информирате за резултатите от вашата дейност и последиците. Благодаря. Благодаря. Сега Мария Грапини за една минута. Доамна președинте, доамна комисар. Э, благодаря, госпожо председател. Э, госпожо комисар, искам да благодаря първо на докладчика за този така балансиран доклад. Э, Проблемът, който бих искала да посоча пред госпожа комисара е следния. След като искаме политика в областта на конкуренцията, трябва да имаме конкуренция, която следва развитието на пазара. Въпросът ми е следния. Дали сте предвидили нещо за бъдеще да водите една истинска политика, която би довела до повече ефективност по отношение на позицията на малки и средни предприятия на световния пазар. Аз съм бивш предприемач и мога да кажа, че на европейско равнище няма реална конкуренция между малките и средни предприятия и големите компании. Вие искате ли да създадете добри правила защото има много голяма конкуренция с продукти, които не са обект на надзор. Ако тези два аспекта бъдат уредени, аз мога да кажа, че наистина можем да кажем, че имаме практически резултати. Благодаря. Господин Джамбаски. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, бих искал да похваля господин Месершмит за огромния труд, който е положил. Докладът е изключително точен и обективен положителното е че господин месершмидт обръща огромно внимание на опазването на малките и средните предприятия от конкуренцията на големите дружества и картели. все пак тези малки и средни предприятия дават работа на над шестдесет и пет от всички заети в европейския съюз както и над петдесет и пет от брутната добавена стойност в общността. правилно се отбелязва че в повечето случаи малките и средните предприятия са неравнопоставени спрямо големите консорциуми. разбира се при такава работа могат да се допуснат и някои пропуски и неточности но те не са съществени. комисията трябва да обърне внимание на въпросите на различните нива на лихви по кредитите не само за фирми но и за физическите лица. в българя лихвите и разходите по обслужване на кредитите могат да достигнат до петдесет докато в държави като германия те са не повече от. петнадесет що се отнася до социалния дъмпинг и това за каботажните превози считам че тези въпроси ще се решат когато европа престане да се движи на две скорости и разделението малки и големи бъде премахнато. и още веднъж поздравявам господин Месершмит за свършената работа. благодаря ви за вниманието вниманието. Благодаря, господин Иван Яковчич, за една минута. Свободната конкуренция е в основата на нашата економика. В този доклад става пределно ясно, че понякога е добре да има повече Европа. Има проблем с конкуренцията на някои места. Говорим за единен пазар на енергийни ресурси, за единен цифров пазар. Някои колеги говореха за Google и за позицията на Google на пазара. Ние имаме единен цифров пазар и цифровите свободи в Европа трябва да бъде е, цифровата свобода в Европа трябва да бъде така наречената пета свобода. Трябва да се преборим с монополите и да предприемем дългосрочни мерки в това отношение, иначе нашите економики ще пострадат. Благодаря и последния оратор е господин Ферера за една минута. Благодаря, госпожо председател. Наистина е добре, че ние се обединяваме около твърдението, че стратегически сфери от економиката са приватизирани при нас. Сега трябва да видим обаче какви са резултатите в електропроизводството, вертикална интеграция на производство и разпро... разпро... разпределение, енергийните сметки на семействата растат а печалбите, печалбите са за монополите и те вече са приватизирани. В транспортния сектор имаше монополистична концентрация и то навсякъде в Европа. Мултинационалните концерни доминират в превоза на стоки и на пътници. Освен това, в селското стопанство се разпространяват практики, които нямат нищо общо вече с конкуренцията. Големите мултинационални компании печелят, а малките остават извън при тази конкурентна политика. Благодаря, госпожа комисар Вестергард, още веднъж. Най-напред, искам да благодаря за този дебат. Мисля, че той показа колко дълбоко а, са причастни към проблемите на конкуренцията с депутатите в Европейския парламент. И, и ценим това, което каза господин Вернер Ланген. Наистина, в, в, по силата на договора няма съвместно взимане на решения в тази област. И а, аз ще работя с всички сили, заедно с Европейският парламент, за да може да напреднем а, по въпросите, които все още не са решени. А също така е, и да вземем предвид направените предложения. Това първо. Второ, както бе споменато, конкуренцията има ключово значение за Европейския съюз но трябва да се подчертая факта, че трябва да работим в тясно сътрудничество с националните власти. Защото само по този начин може да решим проблеми, които иначе не, мог, не могат да бъдат решени. Именно за това националните а, а, власти трябва да изиграят своята важна роля. А, но те не разполагат с достатъчно инструменти. А, нещо, което бе казано много пъти тази вечер. Достатъчно добра ли е нашата политика в областта на конкуренцията, за да помогнем на малките и средни предприятия да могат те да участват пълноценно в пазара, да устояват на натиска на големите корпорации? Защото не става дума само за прилагане на взетите решения. Трябва да може да дадем възможност на хората да направят своя избор. Колкото до цените и разликите в тях, както и предишната комисия направи разследване по този въпрос, същото се отнася и за патентите. Някои от различията могат да се отдадат на различни, различни цени на лекарствата може би се дължат на различия в начина на субсидиране на техните цени в различните страни членки. Данъчната политика е друг въпрос, който бе повдигнат многократно тази вечер, че направя всичко, което е по силите ми, да използвам инструментите на политиката за конкуренцията за да не се използва данъчното облагане за нелоялна конкуренция. Защото това противоречи на нашите основни ценности в областта на енергетиката. Колкото до енергетиката, правим усилия за отваряне на пазара. И накрая, но не последно по важност, трябва да кажа, че трябва да има, съществува баланс между страните членки и Европейския съюз като цяло. Когато става дума за енергийният микс, дали да се използва или не атомна енергетика, това е решение, което страните членки взимат сами. И не трябва обаче да има компенсиране с парите на данакоплаците за един или друг вид енергопроизводство. Необходима е много по-голяма степен на прозрачност, за да знаем как се използват средствата, не само медиите, но и гражданите да виждат какво става с техните, с техните средства, техните пари и да искат, търсят отговорност от политиците. Ще направим в най-скоро време предложение и в областта на цифровия пазар ще направим и други предложения. Благодаря ви много за този плодотворен дебат. Благодаря на докладчика а, и е, на докладчиците в сянка а, е, на госпожа Калас. Благодаря и сега докладчика отново за две минути. Благодаря госпожо председател. Искам да благодаря за многото коментари по време на дебата. Някои от тях бяха политически, някои от тях бяха полемични. Нека да отговоря първо на полемичните коментари. Е, казахте, че не сме част от е, преговорите и не знаем съответно съдържанието на доклада. Това казаха някои от датските колеги. Е, имате право да внасяте изменения. Е, двамата колеги казаха, че можем да поговорим в тази връзка. Е, и двамата колеги, освен това, ме поздравиха, работиха заедно с мен и аз съм готов да продължавам работата в същия дух. По отношение на политическите коментари, повечето бележки бяха приятелски настроени, те са свързани с духа на работа и се радвам, че имаме сега такова съдържание на този доклад. Той повдига цяла поредица от, ред... от въпроси, които са и критични, и конструктивни. Не съм виждал в друг доклад да се казва толкова подробно какво трябва да се направи, за да се изгради един цифров пазар. Какво е необходимо, за да има електронни плащания, оперативна съвместимост и така нататък. Показваме се какъв е пътя напред, надяваме се, че ще има растеж. Показваме обаче пътя напред и за комисията. Очакваме от вас инициативи и се надяваме, че ще има и други доклади, които ще ни поведат по пътя напред. Това ще покаже вашата готовност за действие или е, commitment, шегува се оратор, както се казва на датски. Е, искам да благодаря на колегата Тибор Сани, всички сме съгласни с компромиса, всички сме допринесли за него. Благодаря за начина по който сътрудничихме и благодаря на комисията. Благодаря. С това